Уважаеми колеги, уважаеми колеги, приключва дебата. Това беше последният дебат с министър-председател, ръководител на правителство за бъдещето на Европа. Смятам, че беше много важно за всички ни, като депутати, да участваме на този подготвителен етап на тази среща за бъдещето на Европа. Резултатите от тази работа, от тези дебати, ще докладвам в Румъния на 9 май на следващото заседание на съвета – и тук искам да благодаря на всички депутати, които участваха в дебата и ги направиха ож... така, оживени, както винаги. Мисля, че това беше положителна инициатива на Европейския парламент и мисля, че показахме, че парламентът наистина е живото сърце на демокрацията. Благодаря ви, приятна работа на всички и е, също така да прекарате добре великденските празници. Uh, uh, Колеги, добър ден! Сега ще гласуваме. Преди гласуването имам едно съобщение. То е, че господин Давид Борели напуска независимите депутати и се присъединява към групата АЛДЕ от 17 април 2019 година. И така, продължаваме с гласуването. Първата точка от дневния ред. Господин Бутикофер иска думата по Процедурен въпрос ли? Заповядайте. Thank you. Благодаря, господин председателю. Искам да цитирам член 1 и 115 от нашия правилник. По тези членове искам да обърна внимание на парламента на един въпрос, който изключително безпокои нас по отношение на демокрацията. Фейсбук от началото на тази седмица има нова политика за реклама. Тази нова политика възпрепятства възможността Европейския парламент и европейските политически партии да извършват реклами в целия или да правят реклами в целия Европейски съюз. Председателят и генералните секретари на парламента и на Европейската комисия, както и на съвета, написаха писмо до господин Никле, като протестират срещу тази нова практика. За момента обаче е, Фейсбук е, не отговаря. Смятам, че е напълно неприемливо една частна фирма, която действа някъде от е, някаква сграда в САЩ, ще решава как ще се управляват европейските избори. Това е арогантно поведение и напълно неприемливо. Фейсбук се опитва да диктува. Опитва се да диктува. Какво да правят нашите институции? Е, да правят нашите политически партии. Ние имаме легитимни основания да водим европейски кампании, европейски реклами да пускаме. А правилата на Фейсбук ни пречат. Затова призовавам колегите всички да се обединим и предлагам европейските политически партии да се съберат и да действат заедно, за да се напише едно отворено писмо до господин Зукерберг, за да се поиска незабавна промяна на правилата. Благодаря. Благодаря ви, господин Бутикофер. Още двама са поискали да се изкажат по процедурен въпрос и след това ще продължим с гласуването. Госпожа Хоненштайн, заповядайте за минута. Thank you very much. Благодаря, уважаеми колеги. Мнозина от вас ме попитаха защо раздавам тези жълти а, лалета. Тези жълти нарциси, извинете. На 19 април е годишнината на възстанието в гетото във Варшава. Ние винаги отбелязваме този ден – с тези нарциси. Хиляди граждани на Варшава ще носят тези а, нарциси е, на дрехите си или ще носят свежи такива цветя. Нека да изпратим ясен сигнал, че заедно помним, не сме забравили и сме тук, за да не позволим такива ужаси да се случват отново. Никога отново, никога. Order, but... Това не беше процедурен въпрос, но така ли иначе мисля, че заслужава внимание. Накрая пак процедурен въпрос. Заповядайте. Благодаря. Досието на Ейнта падна от дневния ред. И аз искам да благодаря след 30 години работа в този парламент. Що се отнася до търговията? През последните месеци и години постигнахме много. Аз, за, когато започнах, бяхме 12 държави, сега сме 28. Когато започнах, нямахме пленарна зала, а сега имаме тази пленарна зала. Искам да благодаря горещо а, на моята а, провинция Долна Саксония и Германия. Аз не съм германка. На 25 години годишна възраст отидох в Германия и въпреки това можех да служа на тази страна. Благодаря за това. Уважаеми колеги, нека сме заедно горди с това, което сме постигнали, защото сме постигнали много. Сърдечно благодаря за всичко и се надявам да има живот и след парламента. Благодаря, колега. Желаем ви всичко добро и последният оратор, господин Кастелю, след това гласуваме. Благодаря, господин председателю. Процедурно предложение по а, член 27 Всъщност става дума за изменение на процедурите. Това е последен опит за ново предложение, подкрепено от мнозинство. Именно това се изисква, що се отнася до тълкованието и промяна на процедурата. Нямаме пълно мнозинство, но предложения текст предвижда някои нови правни аспекти по отношение на тълкованията и дискрецията. Какви са параметрите, за да се намери решение по същество и изискванията по отношение на изказването на групи и е, общата политическа ориентация. Кой взема решение за това право? Председателя или се взима с е, е, консенсус, с мнозинство? за оценка на несъответствието. Освен това, какви са мерките за защита в случаите, когато бъде повдигнат някой от тези въпроси. В края на мандата на този парламент и прибързано бе направен опит за промяна на правилата по много чувствителни въпроси. Остават открити много правни въпроси и това застрашава демократичното вземане на решения. Това е всъщност атака срещу сърцевината на демокрацията и ви моля да се противопоставим, да гласуваме против, да кажем да на демокрацията и не на тази намеса. Господин Касталдо. А, придържали сме се към а, процесуалните изисквания. Няма да чета член 226 и неговите линеи. Преминаваме сега към гласуване, именно а, тълкуване на разпоредбите. А, 32 правило, а, втора подточка на пета линея. Край на гласуването. Прието. Сега продължаваме с следващия а, доклад, протокол към споразумението между Европейската общност и кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на болба за обежище. Гласуваме. Край на гласуването. Прието. На следващо място доклада на Ника, създаване на програма Хоризонт и определене на нейните правила за участие и разпространение на резултатите. Гласуваме целият текст, изменения 2-3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 203 за, против, въздържали се, приема се. Член 3, втора линия, точка Б за. Против. Въздържали се. Прието. Следващото пада. И сега изменение 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23, СИП 4 за. Против въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега продължаваме с 203 за, против, въздържали се, приема се. Следващото пада член 6, четвърта линея, по именно гласуване. Край на гласуването. и се отхвърля. Продължаваме с член 6, 7 линея, 209 за, против, отхвърля се. Гласуваме извинение 203 6 за, против, въздържали се, приема се. Член 6, 8 алинея. Не, извинете, сбърках. Гласуваме на изменение 66.1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 203.7. 66.2D. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме изменение 211 за, против, въздържали се, отхвърля се, което означава, че гласуваме 2 и 3, 8 за, против, въздържали се, приема се. А, трето съображение от преамбила за, против, край на гласуването. Отхвърля се, което означава изменение четвърто. Гласуваме 2,39 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме предложението на комисията поименно. Край на гласуването. И се приема. Поздравления. Сега продължаваме с доклада на колегата Елер. Програма за осъществяване на програма Хоризонт. 299 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 300 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме предложението на комисията по именно. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме резолюция 301 за. Край на гласуването. Също се приема. Поздравления. Сега продължаваме. С доклада на господин Данте, пазарен надзор и, надзор и постигане на съответствие, 214 изменение. Не, извинете, имате въпрос. Госпожа Золомай, не ви забелязах по-рано. Благодаря, уважаеми господин докладчик. Взимам думата, защото е, искам да защитите нашите изменения по съответния член на правилника. На етикета трябва да е записвано откъде идва съответния продукт. Това опазва здравето, опазват се марките и, се води, и така се стига до лоялна конкуренция. Споразумението на тристранна среща съдържа много важни норми за спазването на правила от страна на тези продукти, но е много важно този а, пакет да продължи той много дълго стоя в съвета. Този пакет за стоките трябва да опази марката Made in. Made in опазва гражданите, марките, економиката. Много често ние сме защитавали тази марка и трябва да го направим отново. Uh, господин Данте, е докладчика, имате една минута. Благодаря, господин председателю трябва да кажа, че ние сме против това искане на колегата. Може би колегата Зулу не присъстваше достатъчно на срещите и не знае колко трудно беше да се стигне до такова споразумение след толкова години, което ще даде възможност най-накрая да имаме надзор на пазара, а не както сега един пазар, на който има 32% от играчки, които не отговарят на изискванията и 58% електронните уреди, които не отговарят на нормите. Работихме много активно по този текст и този текст получи положителен вод. Господин Дзуло и неговата група от СПД гласуваха за. Гласува за него и италианското правителство в съвета. Така че се надяваме, ако толкова е по сърцето на господин Дзуло и на групата СПД, да запазат това made in, да го направят в съвета, като работят и да поискат на Дим, от Димайо да си свърши работата, защото ние това работата тук сме си я свършили. Затова ви моля да отхвърлите предложението на колегата. Сега гласуваме предложението на господин Соло. Да гласуваме измененията. Най-напред за, против, въздържали се, отхвърля се и сега продължаваме с 214 изменение, по именно гласуване, край на гласуването, приема се, парламента приключи с първото четене. Продължаваме с доклада на Шалда Милсе, насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. Гласуваме а, 142 изменение. Край на гласуването. Приема се. Парламента приключи с първо четене. Поздравления! Продължаваме с доклада на господин Далтън. По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите. Колегата има думата за една минута. За съжаление, тази директива не разрешава горящите проблеми, свързани с двойното качество. И пак се връщам на този въпрос. Тук има един изчерп... неизчерпателен списък продукти, който дава възможност да се продават в сходни пакети различни продукти. Така всеки път потребителя трябва да доказва, че има нелоялно третиране към него. От името на над 100 члена от 25 държави членки, които подписаха изменението, което забранява тази нелоялна практика, ви моля да гласувате по-отделно по подадените изменения. Благодаря ви. Благодаря. Има ли достатъчно депутати, които подкрепят направеното предложение? Имаме ли 38 души? Моля да се изправят, ако има толкова на брой. Мисля, че можем да кажем, че има достатъчно подкрепа, за това подлагам на гласуване предложението. Господин Далтън има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от векове работим по този по това споразумение. Най-накрая имаме консенсус. Имаме правила за двойното качество. Всеки, всяко изменение ще унищожи това досие. Тук става дума за ново законодателство за защита на потребителите. А, апелирам към вас да подкрепите това споразумение. Благодаря, господин Далтон. А сега ще гласуваме предложението електронно. The vote is closed. Край на гласуването. And that has been rejected. Предложението бе отхвърлено, така че ще гласуваме изменение 111. Това е временното споразумение. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. И така завършва първото четене. Поздравление за докладчика. Сега доклада Айозо прозрачност и устойчивост на оценката на риска в хранителната верига. Гласуваме 171 изменение, електронно моля. Прието е. И така с това приключва първото четене. Поздравление на колегата, за колегата Аюзо. А сега доклада Паскал, сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти. Господин Хернандес, може би иска думата? Не. Добре, продължаваме с гласуването. Временното споразумение. Гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Господин Луис си има думата, моля. Благодаря, господин председателю. Исках единствено и само да благодаря. Да благодаря на пленарната зала за този резултат. Обеден съм, че той ще е от полза за здравето на европейските граждани. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за отличното сътрудничество и благодаря за сложната работа. Очакваше се да е тежка, но постигнахме консенсусен резултат Бих искал да благодаря на пленарната зала. Днес си тръгвам след 15 години работа тук. Благодаря на всички членове на Европейския парламент, независимо от това от коя група са и какви идеи споделят. За мен беше чест да бъда тук сред вас и бих искал да изразя вярата си, вярата си в Европа. Винаги съм мечтал за една Европа и тази мечта не ме разочарова. Благодаря на моите сътрудници също така това бе основна част от работата ми и ви помня всички. Ада, Александра, Магдалена, благодаря на всички ви и довиждане. Аз също ви желая всичко хубаво и поздравление, защото парламента прие вашия доклад на първо четене. А сега Доклада са ЛИНИ космическа програма на Съюза и Агенцията за космическа програма. Разбирам, че комисар Бянковска иска да каже нещо от името на комисията. Благодаря. Това е много важно досие, което показва нашето желание да укрепим позицията на Европейския съюз като космическа сила. Имаме пет изявления за конфигурацията за сътрудничеството и имплемент... свързано с актовете за приложение, програмата Коперник. Този текст ще бъде предоставен на службите на Европейския парламент. Благодаря, госпожо комисар. Сега продължаваме с гласуването. Изменение 230. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието. 229-то изменение електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 228. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърлено. Сега гласуваме предложението на комисията. Електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. Поздравление на, за господин Салини. А сега продължаваме с доклада Млинар, програма за цифрова Европа за 2021-2027 година. Госпожа комисарят има думата. Благодаря, господин председател. Това гласуване е съсредоточено върху създаване на цифров капацитет и инфраструктура в области като изкуствения интелект, киберсигурността и също така цифровия вътрешен пазар. пазар. Комисията обаче не може да се съгласи с измененията за разпоредбите за трансфер на ресурси под споделеното управление на държавите членки. Тук, става, тук се поставят под въпрос някои е, общи разпоредби и тяхното действие в държавите членки. Комисията предпочита конс... Е, хоризонтален подход при този законодателен текст. Благодаря. Продължаваме с гласуване по 206-то изменение за против, въздържали се, прието е. Гласуваме електронно предложението на комисията. Моля, край на гласуването. Прието е. Поздравление за госпожа Млинар. Сега продължаваме с доклада Гиголд, програма Фискали за сътрудничество в областта на данъчното облагане. Гласуваме четвърто изменение, целият текст, така като е представено от комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. А сега предложението на комисията, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Прието е. А сега преминаваме към доклада Гебранди, програма за околната среда и действия по климата Лайв. Комисар Бянковска иска думата отново, моля. Благодаря ви много. Това законодателно предложение е изключително своевременно. То Идва в момент, в който европейските граждани, особено младите хора, протестират, излизат по улиците, искат да се направи повече за климата и за околната среда. Затова изпращаме много добър сигнал по този начин, показваме своите ангажименти, но комисията трябва да каже следното. Първо, комисията съжалява, че са законодателите решиха да запазят логото LIFE. Това върви срещу хоризонталния подход, затова да няма такива лого символи за всяка отделна програма. След това на второ място комисията смята, че няма оправдание за процедурата по разглеждане на клаузата за недаване на становище. И на трето място комисията смята, че отворената програма всъщност не пречи на прерогативите на комисията да излиза с друга програма, която да наследи програмата Live в следващата МФР като разбира се с законодателите могат да разгледат това допълнително. А сега изменение 105 сп 1 кой е за? Против, въздържали се, прието. Изменение 108, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. Изменение 41 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 109, кой за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега 42 изменение, кой за, против, въздържали се, прието. 110 изменение, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. 111 изменение. Електронно гласуване. Край на гласуване. Отхвърлено е. 112. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 105. CP4. За? Против? Въздържали се? Прието. 113. За? Против? Въздържали се? Отхвърлено. 51 изменение CP е, за, против, въздържали се, отхвърлено. 105 до CP5 за, против, въздържали се, прието. 106 изменение електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. 107 изменение електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. И така гласуваме електронно предложението на комисията. Край на гласуването. Прието е. Поздравление за господин Кебранди. Следващият доклад е доклада на Вайденхолцер и Хаутала, програма Правосъдие. Изменение 78 CP1. За, против, въздържали се, прието. 78 СП2 за, против, въздържали се, прието. 78 СП3 за, против, въздържали се, прието. 78 СП4 за, против, въздържали се, прието. 78 СП5 за, против, въздържали се, прието. 78 СП6 на две части, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието е. А сега предложението на комисията, е електронно гласуване, моля, край на гласуването. Прието е. И така, преди последния доклад, колеги, това е последния път, когато водя гласуването. Искам да ви благодаря за последната година и половина сътрудничество. Желая на всички, на, на всички от вас, които ще участват в изборите, успех! Thank you, colleagues. Благодаря ви, колеги. Мисля, че аплодисментите са за вас, а не за мен. И така, сега ще гласуваме доклада на госпожа Валеро, програмата Права и ценности 116. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Текста като цяло 1.1.5 е, за, против, въздържали се, приема се. Нека сега гласуваме предложението на комисията електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Been... Приема се. И сега имаме някои междупарламентарни делегации. Е, тук има една точка по този въпрос, така че брой на междупарламентарните делегации, на делегации в съвместни парламентарни комитети, на делегации в комитетите за парламентарно сътрудничество в многостранните парламентарни асамблеи. Има предложение за решение на председателски съвет. Първоначален текст е, с дигане на ръка за. Искам само да кажа по параграф 1 е, Б 5 отново за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека сега да гласуваме. Не, нека да проверим. Искате проверка? Моля гласуваме електронно. Прекратете гласуването. Приема се. И сега гласуваме по предложението за решение. Моля да вздигане ръка за, против, въздържали се. Приема се. Много ви благодаря. Сега преминаваме след минута с обяснение на вота. Много моля у нези, които няма да участват в това, да тръгнат спокойно от залата. Колеги, отново, много ви моля да напуснете пленарната зала спокойно, за да може да продължим с обясненията на вота, да проявите уважение към онези, които участват. Започваме след минута. Uh, Колеги, отново благодаря на тези, които напускат залата. Сега започваме с обясненията на вота. Първа, първи е доклада на Дан Ник, създаване на програма Хоризонт Европа, определя нейните правила за участие и разпространение на резултатите. Speak, uh... Първа е госпожа Майер за една минута. You, Благодаря ви, господин председател. Още веднъж Искам най-любезно да ви помоля да напуснете пленарна зала, за да чуем обясненията на гласуването. А мнение може да обменяте навън. Заповядайте, госпожо Майер. Благодаря ви, господин председател. Говорим за изтичането на мозъците и двигателя за това. В университета в Кембридж бе направено проучване – и финансирането е от ключово значение за привличането на най-добрите учени. Хоризонт 2020 година също така позволява на научените да разработват прототипи, типове и проучвания да бъдат провеждани в по отношение на новите технологии. Днес говорим за правоприемника на тази програма от хоризонт от 21 до 27 година. Доста далечна прогноза, съгласна съм. Но дали сме в или извън Европейския съюз като Обединено кралство, нашата репутация се основава на пробиви в научно-изследователската дейност. Скъпи колеги, господин Палмър има минута и половина. Благодаря. Средствата за Хоризонт Европа са наистина много важни за моя избирателен район. 7 милиона фонда са дадени за университети и за научно-изследователска дейност. Това е много важно за економическото развитие. Това е важно и за в обучението на възрастните и социалното равенство. Тези програми трябва да продължат. Ако могат милиарди да се използват за Брексит, трябва да могат да бъдат намерени и пари за тези програми да продължат. Всичко останало е неприемливо. Всички области в Великобритания от моя избирателен регион трябва да, да имат достъп до тези средства. Благодаря, господин Дева. Благодаря, председателю. Хоризонт 2020 година беше една от най-изключителните програми доста дълго. Това е един от последните ми една от последните ми прояви тук, парламента. Хората, които работят последните 20 години в научно-изследователската дейност, постигнаха и огромни успехи. Искам да благодаря на следните – ben harmer rhiannon price daniel hamilton ingrid grosso lynn guy liaquat kabir arman andonian edward robinson and daniel howard. Всички тези, които изброих, е, дадоха голям принос към работата на този парламент последните 20 години, работейки с мен. Благодаря. И аз ви благодаря, господин Дева, господин Сайнфелдер. Благодаря, bardzo, <clears throat> panie przewodniczący! Благодаря. Хоризонт Европа. Името казва всичко. Ясни са целите на тази програма. Е, целите са една конкурентоспособна, обединена Европа, Европа, която е иновативна, която е важен актьор в международните пазари. Затова тази програма трябва да бъде подкрепена от всички нас. Европейският парламент иска увеличение на бюджета за тази програма на 120 милиарда. Хубаво е, че в тази програма се подчертават, подчертава ролята на малките и средни предприятия. 70% от средствата са насочени към малките и средни предприятия. Освен това, трябва да се увеличат средствата за иновации, защото има някои страни в държавите член, има някои държави членки, които отделят много средства за, за иновация, други не. Благодаря, господин председател, че ми дадохте думата. Много се радвам, че последното ми изказване в този парламент ще завърши с положителна нотка за разлика от предходни изказвания, когато съм крит, практикувал предложенията, законодателни актове и резолюцията, но Хоризонт е точно този вид програма, която трябва да подкрепим, а, за да можем да вървим в крак с иновациите, да има научно-изследователска дейност. Много съм удовлетворен от тази програма и а, надявам се, че амбициозните цели ще бъдат постигнати. Нека кажа, че след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз, много ми се иска Обединеното кралство да остане напълно интегрирано, за да имаме тясно сътрудничество в научната област. Господин Поспишел, една минута. Пане председайци, аз съм така подпожил с радости туто доходу. Уважаеми господин председателю, с удоволствие подкрепих това споразумение. Всяко евро, инвестирано в научно-изследователската дейност, е добре похарчено евро. Много се радвам, че временното съгласие е дадено. Средствата, които ще се заделят, са по-големи. Трябва да отбележа също така, че парите са описани по-добре, т.е. ще има повече инвестиции – в преодоляване на климатичните изменения, здравни технологии и други много важни въпроси. И ако Европа иска да върви в крак с другите части на света, не е достатъчно да се ползват само национални средства, нужно е да има европейско финансиране. Благодаря за една минута, господин Капуто. Благодаря. Новия регламент Хоризонт Европа наистина е научно-изследователска програма, която е най-амбициозната до сега. Това е много важен сигнал 35% от средствата да отиват на технологии, които опазват климата. 35 милиарда от 100 пък отиват от 21 до 27 година за това. Смятам, че подходът, който почива върху мисия, е много важен. Така ще има ясни цели, като например декарбонизацията на градовете. За защото в настоящият хоризонт 2020 година ясно се каза, че трябва да има конкретни тематични цели. Също така, единният референт е много важен. Европейската комисия спомена тази идея, за да може да излизат на пазара най-добрите технологии с висок пазарен потенциал и да се подкрепят нововъзникващите фирми с нови идеи. Единственото отрицателно е, че това споразумение не изключи изкопаемите горива от научно-изследователската дейност. И смятам, че това щеше да бъде нещо, което всички, на което всички ще да се зарадват. Благодаря. Благодаря госпожа Коста за минута. Извинявам се отново. Познаваме се много добре, госпожо Коста. От... Заповядайте. Grazie, grazie Presidente. Eh, credo che sia un'ottima notizia. Мисля, че това са отлични новини. Новините, че се одобри това частично споразумение по Хоризонт Европа. 120 милиарда парламента предложи. Надявам се съвета на министрите да ги одобри, защото става наистина дума за инвестиции в познание, в новаторство, в конкурентоспособността на Европа и приобщаването. Много ме радват особено два въпроса. Постигнахме това да се включи да се включат социалните науки и хуманитарните науки в онзи стълб, който се занимава с компетентността и индустриалните отношения. Този аспект трябваше да присъства заедно с научно-изследователската дейност и различните други тематики. На второ място, друго, което постигнахме ние от Комисията по култура, е да се включи тематичен клъстър, който се нарича култура, творческо начало, включително с милиард и половина. 45% ще отидат за творческите науки, а 300 за новия клауд е, културно наследство. Там се събират е, всички постижения на годината на европейското културно-историческо наследство. Благодаря. Благодаря, господин Ханан. Благодаря. Откъде всъщност идва тази идея политици и служители да решават на къде да се насочват средствата за изследвания и наука? Аз бях журналист преди да стана депутат и ми е странно да слушам е, про, за програми. Не смятам, че програмите наистина е, трансформират живота на хората. Много от е, научните открития не са разчитали на субсидии. Ако попитаме получателите на тези средства дали е добро, добре да има подкрепа, те ще кажат да, но дали наистина в рамките на един ограничен бюджет трябва да се прави такова нещо? Естествено, образованието трябва да получава средства, но когато имаме предвид тези бюджетни обеми, с които разполагаме, не зная дали имаме право да задаваме тези приоритети. А сега преминаваме към доклада Елер, програма за осъществяване на програма Хоризонт Европа. Господин Ханан. Благодаря. Това е последното ми изказване. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря на вас, сътрудниците и на преводачите и да спомена своето а, изнерване поради това, че а, определен процент ще се върна тук. Обединеното кралство ще участва в изборите за още един парламент. И сега ще продължим с обяснението на гласуването по доклада на колегата Данти. Госпожа Мици. Уважаеми председателю, когато потребителите купуват нови продукти, например козметика, те трябва да са сигурни какво купуват, но това не винаги е така. Продуктите на пазара често са рискови. Всички продукти обаче трябва да бъдат сигурни и безопасни, независимо къде са произведени. В Европейския парламент трябва, извинете, Европейския съюз трябва да наложи правила, които да бъдат спазвани от всички и производителите да спазват стандартите, които съществуват. Имаме нужда от европейско законодателство, което да защитава потребителя – когато той купува продукти, които са рискове. Затова гласувах за този законодателен текст. Той ще подобри сигурността на потребителите, за да имаме по-справедлив единен пазар. Новите правила ще защитят граждан... Е, здравето на гражданите. Благодаря. Следва доклада Далтън. По-добри по-добро, извинете, прилагане, модернизиране, правила за защита на потребителите. А, първи е господин Палмър. Защитата на потребителите се съсредоточава много често върху препродажбата, което ощетява ценообразуването. Затова аз подкрепям кампаниите в Обединеното кралство за законодателство в тази област. Този проблем трябва да се реши чрез мерки, които да предотвратят повторната продажба на билети онлайн. Ето, даже само тази сутрин направих проверка пред, чрез Google и видях, че е много лесно да се препродават билети и то чрез страници, които не са официалните страници на артистите. Господин Поспишил. Благодаря, господин председателю. Дълго се колебах, но подкрепиха направеното предложение по отношение на двойното качество на хранителните продукти – Изменението ми не бе прието за противодействие на двойното качество и нелоялната конкуренция. За съжаление, това предложение не бе прието. Съжалявам за това. И компромисите всъщност са половинчати решения по отношение на Чешкия и други държави членки в стремежа ни да получим същите марки с същото качество. Предприятото не е достатъчно и се надявам, че в бъдеще Европейския парламент и комисията ще се справят с тази материя, защото компромисните решения не са достатъчни и в бъдеще би трябвало да постигнем повече. Благодаря. Следващия доклад е за устойчивостта в е, на риска в хранителната верига. Certyfikowanie bezpieczeństwa jakichś produktów ma sens tylko wtedy, kiedy organ certyfikujący. Благодаря. Що се отнася до тези продукти, нужни са органи, които наистина да одобряват е, такава сертиф... това сертифициране. Те носят своята отговорност а, и трябва нези, които бъркат или не извършват нещата както трябва, да понесат своята отговорност. Аз имах предложения, никой обаче не искаше да чуе. Става дума за контрола а, на една такава институция. Това е безмислено. Има хора, които извършват такава дейност и решават кой какво ще яде и какво няма да яде, кой какво ще прави и какво не. Тази директива според мен е прекалено обща и за това не съм удовлетворен от нея, но мисля, че всичко би могло да бъде добре направено, стига да не се превръща в конкретни мерки. Затова гласувах против. Благодаря. Репорт. И сега последния доклад, по който ще си разясняваме гласуванията е на Ханес Паскуел за допълнително защита и съответното удостоверение за медицински продукти. Господин Фария за една минута. Благодаря, господин председател. 60% от лекарствените средства в Европейския съюз са генерични, произведени в Европейския съюз. Пазарът за тях расте. Това означава, че и потребителите могат да спестяват от цените. Затова го гласувах за. Но е много важно да има и допълнителните сертификати, така че е, европейските компании, които произвеждат в Европа, да могат да осигуряват е, достатъчно лекарства, да, те да са от добро качество и да няма прекъсване в доставките. И що се отнася до експортите в е, трети страни. Там това също се регулира, както и гаранциите за Европа. Дава се възможност и на инвеститорите да получават повече приходи и е, темата беше важна за решаване. Европа по този начин остава все по-обединена в е, света, който, е, където конкуренцията се засилва. Господин Капуто. Благодаря ви, господин председател. Новия регламент е нещо, което наистина ще позволи на дружествата да разширят своята дейност. Това означава по-голям оборот, повече работни места и по-голяма устойчивост. Конкуренцията е голяма Що се отнася до страните извън Европейския съюз, виждаме, че понякога компаниите се изнасят от Европейския съюз. Това не е добре. Производителите на генерични лекарства сега ще бъдат по-добре защитени. Износът също ще бъде улеснен тъй като знаете, че понякога патентите са с изтекал срок, понякога изобщо не е имало патент, но като цяло сега можем да се надяваме на по-добри лекарства и патентите няма да се пренебрегват. Благодаря. Заседанието продължава в 15.00 часа.